Dear colleagues, um, we're going to we're going to make a start. Е така, колеги, нека започнем. Не искам да пришпорвам времето и да отнемам от времето от тази важна презентация, така че нека започнем. Очаква ни много важна презентация на Майкъл Оф Лахърти. Добре дошли! За мен е удоволствие да ви приветствам. Вие сте директор на агенцията на Европейския съюз за основните права. Вие ще представите работната програма на агенцията и нейните приоритети за 2018 година. Агенцията е основана за да предоставя знания и подкрепа в областта на основните човешки права. Искам също така да кажа, че Имахме много успешно посещение в агенцията. Искам да благодаря на Майкъл и на всичките му сътрудници за, тази, за това посещение. Секретарията на Либе бе на посещение. Ние видяхме какво се случва в агенцията. И това е чудесно. Може би Майкъл ще спомене някои от е, нещата, за които говорихме, но аз искам да му благодаря. Искам да спомена главно въпроса за индивидуалната подкрепа от страна на е, сътрудниците на агенцията е, за много други структурни и стратегически неща говорихме. Говорихме и за политиката на агенцията. Той сигурно ще се спре на всички тези въпроси. Освен това, ние получихме независимата оценка на агенцията по смисъла на член 31 за регламент, от регламента за агенцията и е, тази оценка е публикувана на нашата страница. И така, давам думата на господин Оф Лахарти да представи годишната програма и приоритетите на агенцията за 2018 година. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на вас и на депутатите за поканата. Искам да благодаря и на вас за вашето посещение. За нас то беше много ценно. Разбрахме приоритетите на вашата комисия и това беше много добре за нас. Уважаеми депутати, Гледаме с оптимизъм към 2018 година. Това е по-добра година от 2017, която беше много предизвикателна година. Е, има нарушение на основните права. Въпреки всичко, тази тенденция е, продължава, продължава на много места. Има и е, малко разбиране на основните права, на човешките права от голяма част от населението, такива тенденции означава, че трябва да положим още повече усилие за подобряване на ситуацията и парламента поема водещата роля тук. Нашата агенция ще продължи да ви подкрепя в тази водеща роля за създаване на политики, които целят да укрепят основните права в Съюза. За тази цел нашият управителен съвет прие през декември мината година един план за действие от пет точки. Е, взема вземат се предвид в този план тематичната рамкова програма, както и външната оценка, която бе споменана от вашия председател. Планът е Планът отразява нашата работна програма. Тя включва 45 различни проекти. Искам да се спре на някои от тези проекти, които може би са от специален интерес за вас. Най-напред, преди няколко седмици излязохме с доклад за ситуацията на гражданското общество – по-скоро за пространството на гражданското общество в Европейския съюз. Виждаме натиск върху гражданското общество във всички държави членки. Формите са различни, но въпросът е, че натискът върху него е както вътрешен, така и външен за Европейския съюз. Ние работим на базата на нашия основен регламент – това означава, че имаме хоризонтална отговорност да оценим и да подкрепим основните права в гражданското общество. Както казах, във е, всички държави членки видяхме, че има натиск от различно естество, включително и финансово и политическо естество. За съжаление, понякога има и заплахи за хората и тяхната собственост. Но видяхме и добри практики за щастие в някои държави членки, които също трябва да се споменат. Е, ние приключваме доклада си с заключения. Те съсяга достъпа до средства, до финансиране, капацитетите на европейско равнище за укрепване на основните права и задаване на отпор на натиска върху гражданското общество. Естествено, ще продължим тази си работа и през 2018 година. Второ място искам да се спра върху проучването е, на въпросите, свързани с основните права и използването на информационни системи. Тук имаме девет законодателни акта, които проучваме и, има, и излязохме с три правни становища, които представихме на парламента. На 28 март публикувахме тези становища. Ще се спре на някои от нашите заключения на, на проучването. То трая две години. Най-напред данните и хората, които подават данните, не знаят какви са техните права, що се отнася до събирането на техните данни. На второ място, загрижени сме за надежността и, и коректността на данните, защото една грешка в системата може да провокира а, гол, големи опасения за човешките и основните права. Друга област е свързана с правата на хората за заличаване на техните данни. Тук има доста грешки също в тази област. Сега по отношение на оперативната съвместимост, по тази тема имаме отделен доклад. доклад. Работим с комисията, с групата на високо равнище в комисията по този въпрос. В контекста на оперативната съвместимост се съсредоточаваме върху принципа за ограничаване на целите. Цялата тази област е, демонстрира факта, че оперативната съвместимост е много предизвикателна, но също така може да даде и положителни резултати по отношение, например, на намиране и проследяване на изчезнали деца. Смятаме, че нашите заключения са релевантни за вашата работа и бих подчертал, че някои от елементите на предложенията ни не, не се обсъждат в групата на високо равнище. Например, предложението за множествената идентичност и, и, и, и, и детектора, свързан с него, и регистъра на идентичностите. Ние сме готови да излезем с допълнително становище по този въпрос. И така, аз бих предложил, ако се интересувате от тази тема, ще ви представим в повече подробности заключенията от нашето биометрично проучване. И така, на следващо място горещите точки в контекста на миграцията. Е, това беше важен въпрос през последните две години. Преди няколко седмици подписахме нов меморандум за разбирателство с гръцкото правителство за продължаване на нашата работа през следващата година. Какво правим? В Италия преглеждаме горещите точки и процедурата свързана с тях. Искаме да дадем повече подкрепа за основните права в контекста на защитата на децата. Освен това, даваме подкрепа на италианското правителство, което преглежда разпоредбите си за попечителство. Освен това, работим върху насилието, основано на пола. В момента разкриваме капацитети за този важен въпрос. И особено сме се съсредоточили върху горещите точки в гръцките, в, на гръцките острови. Всеки месец през последните две години публикувахме подробни данни за ситуацията на 14-те за ситуацията в 14-те най-засегнати от миграцията страни и горещите точки в тях. Идентифицирахме пет области, които са особено проблематични и предизвикателни в всички тези 14 държави членки. Най-напред видяхме, че има много трудности продължаващи трудности за достъпа до процедурата за даване на обежище, т.е. има по-малко достъп, отколкото преди две години. В някои държави членки на второ място. Що се отнася до достъпа, процедурите траят много дълго и процедурите са доста проблематични, що се отнася до правото на възражение. На, на следващо място все още има проблеми с центровете за приемане. И това буди огромна загриженост, след като сме все още по средата на зимата има проблеми с отоплението. Това не е навсякъде така, но на някои места това е факт. На следващо място, защитата на децата. Е, тя все още буди загриженост. Тя се влушава в сравнение с ситуацията от преди две години. И на следващо място, задържането на мигранти, включително и деца. Е, задържането би трябвало да се използва като мярка от последна инстанция. И така, ние бихме приветствали възможността за обмен на мнение свет, с вас, за да помислим върху всички аспекти, свързани с основните права и по-специално в контекста на миграцията и в контекста на горещите точки. А сега нещо друго. Основните права на ромите. Ние публикувахме два основни доклада през 2000 е, ще публикуваме две, е, два доклада през 2018 година. Най-напред ще, това ще бъде доклада, през който ще излезе през април за антициганизма. Проучването трае вече две години. То започна през 2016 година. Става дума за дискриминацията и други елементи на антициганизма през този период. На следващо място е, искаме да проучим въпроса за половата дис, е, сегрегация. Става дума за дискриминацията срещу е, ромки и, мигр... и жени мигранти, мигрантки. Има разлика в тази област между отношението към мъжете и жените. На следващо място върховенството на закона. Естествено, защитата на върховенството на закона е нещо много важно. това обаче надхвърля мандата на нашата агенция, която се занимава главно с основните права, но то е твърде свързано с основните права. Ние ще продължим да отдаваме подкрепа в този контекст. На най-важния ни принос през 2018 година ще бъде развитието на информационната система за човешки права. Това ще бъде онлайн система, в която ще има информация и заключения, свързани с ситуацията във всяка държава членка. Базата данни ще предостави информация и от съвета на Европа. Смятаме, че това ще е един много добър инструмент, който ще подкрепя вашата работа в тази област. И е още едно нещо искам да спомена. През 2018 година ще се състои следващия форум по основните права. На 27 септември ще се състои този форум. Последният форум бе преди две години. Е, това ще ни даде възможност за обмен на мнения, за обмен между хора, които по принцип не се срещат. Е, това ще ни даде възможност да помислим на къде да се отправим в бъдеще в посока именно на опазване на основните права. Ще говорим за принадлежността, а именно как всеки да може да бъде включен в в разнообразието и в същото време да бъде третиран с достоинство. Ще има представители от ОНЕ, от Съвета на Европа, от Европейския съюз. Ще имаме и неправителствени организации, които се занимават с опазване на човешките права, а също така и, представители на бизнеса и на младите хора. Надяваме се на положителни резултати. Миналия път имаше много впечатляваща делегация от Либе на нашия форум. Искаме да ви поканим за ново участие и с надежда и интерес Очакваме приноса от ваша страна, така както е, направихте през 2016 година. И накрая, господин председател, искам да се обърна към някои институционални въпроси, свързани с агенцията. Както вие казахте, ние имаме опита предоставен от второто, втората независима оценка на агенцията. Тя се занимаваше с ефективността, релевантността, добавената стойност, координацията и ефективността. Аз много се радвам, че мога да ви кажа, че оценката беше положителна за агенцията във всички тези области. Оценката провокира няколко заключения и препоръки, е, как може да си вършим работата по-добре. Е, тези заключения бяха представени на управителния съвет през декември. Ние приехме тези заключения. Ще ви дам само три примера, но вие смятам, че ги знаете. Най-напред. Агенцията все още няма достатъчно компетенции да работи в областта на полицейското и съдебно сътрудничество в наказателната област. Би било хубаво да имаме специални компетенции в тези области. На второ място, управителният съвет е, препоръчва да имаме компетенции да излизаме с становище по собствена инициатива по законопроекти. Както казах, ние може да работим в този модус, само ако сме помолени за това от парламента. И така, накрая, третата препоръка е да получим повече ресурси, защото в, а, със скромните ресурси, които имаме в момента, не може да постигнем изцяло амбициозните си цели. И накрая, господин председател, в заключение искам да ви припомня, че тази комисия е осведомена за работата на, наши, на, на, нашия, на нашата научна комисия. Това е много важна дейност за нас, защото ние стъпваме на научните проучвания – в нашата работа. Ние ще ви предоставим списъка с проучванията от научната комисия. Надявам се тази добра практика, започната от австрийското председателство, да продължи. Искам да ви поканя всички вас на посещение в Виена, в агенцията, за да видите съвсем добре с какво се занимаваме в момента. Благодаря, Майкъл. Искам просто да се спра на някои от въпросите, които засегнахте. Ние участваме в... Ние ще участваме в този форум, предстоящия форум. Благодаря ви за поканата. Ние бяхме във Виена, срещнахме се с управителния съвет, видяхме, срещнахме се с някои от сътрудниците ви, имахме много интенсивна дискусия и е, много от нещата, за които говорихме тогава, засегнахте и вие сега. Оценката прави съответните препоръки. Е, вие говорихте за ресурсите, за становищата по собствена инициатива и за участието ви в полицейското и съдебно сътрудничество по наказателни дела. Всичко това е важно и аз казах, че ще говоря по тези всички въпроси в комисията. Ясно е, че вие покривате огромна област, много предизвикателна политическа област, но също така искам да кажа, че практическия аспект е също много важен. Вие излизате с много доклади, които ние високо оценяваме. Академичната работа също е висококачествена. Хубаво е, че някои депутати при нужда могат да се обърнат за подкрепа към агенцията. Е, чудесно е, че посещения в Виена са възможни, но, е, но ситуацията е критична, защото агенцията не може да работи във всички тези области, които са страшно важни без, то, без тези индивидуални контакти. Просто исках да подчертая този факт. И така, сега колегите имат думата за въпроси. Започваме с а, първия оратор. Грация, грация президент. Жа благодаря. Благодаря на господин Фларти за представянето. Много точно изказване за предизвикателствата, а те са много за 2018 година, що се отнася до основните права. Говорихте за много аспекти. Браво, казвам, браво на вашата агенция за работата, която извършва, както и за приноса към нашата работа. Днес предизвикателствата обаче продължават да са много, за съжаление. Тероризъм, миграция, има заплахи към основните права, също в интернет. Виждали сме се и друг път и за мен, знаете, това е много интересна тема, а тя е опазването на малолетните социалните медии и интернет се ползват много безразсъдно от младите хора. Те наистина са огромна възможност за познание, за комуникация, но рисковете, които крият, са големи. Потикване към омраза, дезинформация, кибернасилие, радикализация и така нататък. За идната година, тъй като работата, която извършва вашата агенция е много важна, какво можем да направим? Какви са инструментите, върху които да съсредоточим вниманието си като Европейски парламент, за да опазим малолетните от такива рискове. Говорихте по много теми и пак за малолетните, говорихте за задържането на малолетни. Това е неприемливо. Миналата година Комисар Юрова от Европейската комисия организира една среща за правата на малолетните, като целта беше точно да се разгледа задържането. Това не бива повече да се случва. Малолетни, мигранти да бъдат задържани. Изключително важен е този аспект. Важно е също да бъдат защитени непридружените малолетни. Така, искам да попитам каква е позицията ви, какво може да ни кажете по отношение на преразглеждането на текста на Евродак. Там се включи една възможност за идентификация на малолетните, които са непридружени и не можем да ги защитим, разбира се, само ако знаем кои са те, техната самоличност. Може да им помогнем и да се преместят. Та, да. се обсъжда сега един текст, за падане на възрастта до 6 години за а, пръстовите отпечатъци. Започна един дебат за това дали да се използва принудително вземане на такива отпечатъци, но за по-големи деца, за 16-15 годишни, не за 6 годишните. Тук има доста въпроси и затова исках да чуя вашето мнение. Ще дам, разбира се, и думата на други колеги, но още един въпрос. И е много важен въпрос. Натиска външен и вътрешен върху обществото. Мислех за един аспект, който е много важен и който е свързан и с темата тероризъм. Атаките, които засегнаха нашите страни, доведоха до дискриминация в някои страни на мюсулманските общности. И всичко, което следва от това в различни профили. Е, що се отнася до натиск върху обществото, което може да доведе до дискриминация към тази общност. И реакции от онези, които не се чувстват добре дошли, интегрирани, не се чувстват въвлечени в обществото, които са част, защото те са част от своята общност и тези държави. Това са темите, пред които трябва да се изправим. Дали може да кажете какво мислите? Thank you. Mr. Bonny, Благодаря, господин Бони. Благодаря за тази обстойна презентация на програмата за приоритетите за 2018 година. Наистина има отношение към много от предизвикателствата, които ние считаме за важни в Европейския съюз. Напълно съм съгласен, че трябва да се на всички тези въпроси, свързани с мигрантите, с а, горещите точки, антициганизма и всичко това, но трябва да отчетем и някои други феномени, които нарастват защото а, те нарастват все повече в а, а, нашите страни. когато говорим за върховенство на закона, е важно да отчетем не само системите, не само проблемите в съдебните системи. Те са важни, да, но какви резултати а, постигаме при тези реформи на системите, какви резултати за гражданите. Трябва да наблюдаваме тези явления и да видим как можем ефективно да ги опишем. Благодаря ви още веднъж. Тези доклади се спират също така и на някои цифрови въпроси, точността на данните, възможността да се заличават и да се променят данни, но наистина трябва да се погрижим за пълното осъществяване на регламента за защита на личните данни. И смятам, че ако започнем един публичен дебат за това как да използваме, как да защитаваме личните данни, смятам, че вашите доклади ще ни помогнат да се запознаем с много нови въпроси. И накрая доклада за предизвикателствата пред организациите на гражданското общество. Благодаря ви много за този доклад. Отличен, отличен е той. И смятам, че трябва да го обсъдим. Има много въпроси, свързани с него. това е едно предложение към Клод и към вас тъй като агенцията представи 9 становища. Те са препоръки, съвсем откровено казано. И мисля, че от време на време трябва да се връщаме на тях, така че не само да а, подготвяме докладите, но също така да създаваме обстоятелства, които можем да реагираме на тези препоръки. Един от въпросите, които са изключително важни, е финансирането на гражданското общество и това ще е важно за нас при подготовката за това как да финансираме независимо тези организации, които участват в изграждането на демокрацията, върховенството на закона и разбирането за гражданството във всички други европейски държави. Благодаря. Да, господин Бони говори за това колко са важни и добре а, подковани всички идеи във вашите доклади, но а, и ние трябва да подобрим нашата дейност в едно отношение. Предоставянето от вас съдържание е много лесно ползваемо, а, но ние трябва да си зададем някои въпроси, като например как да се използват ресурсите. Господин Тюрек. Господин Фларти, вие проявявате голям интерес към темата и за това с това се занимавате. Да, наистина има криза в гражданското общество в Европа и за това и вашата агенция е толкова важна. Ще продължа в същия дух тъй като това са много сериозни въпроси. В Румъния, например, има много хора, голяма част от обществото, поиска референдум, който да даде възможност в Конституцията да се запише определение на семейството, което да почива върху естествената естествената природа на нещата, както е в много страни, като Полша, Словакия и така нататък, дори Чешката република. Ето, това е искане на обществото. Но срещна опозиция в Европейския парламент. Според мен не може да използваме публичните органи, нашия мандат за действия от този тип, защото всеки европейски народ трябва да може да поиска в неговата страна да бъдат залагани механизми, които функционират изключително добре в други държави. Има и други примери за това как вървим срещу гражданското общество. Например, резолюции срещу някои законодателни инициативи в Полша, моята страна. Преди година започна една инициатива Стоп на аборта. Това беше социална инициатива хората го поискаха. Какви са, какви са намеренията, например, на омбудсмана? Какво, от друга страна, искаме да постигнем с една такава а, резолюция? Европейския парламент като че ли не регистрира тази инициатива, ни обърна никакво внимание. И се оказва постоянно натиск и намеса. Мога да дам и много други примери. Има една резолюция, която е свързана с подписите на 900 000 души а, срещу аборта. Имаше отново атака срещу това. Гражданското общество един вид го разглеждаме като заплаха срещу демокрацията. В случаите, които цитирах, става дума за защитата на правото на живот и правото на семейството. И това е много интересен, куриозен инцидент. Имайте предвид какво каза Европейската комисия. Европейската комисия казва, че тук не може да действа Европейския съюз. Това в крайна сметка е свободно решение на държавите членки. Хубаво, свободно решение, но някакси ние не го защитаваме това, когато приемаме резолюции в Европейския парламент или когато има инициатива на гражданите, които искат определени законодателни действия да се предприемат. За това директор Фларти и вашата агенция трябва да е добре запозната с тези проблеми и е добре да използвате тази агенция и вашите правомощия да се спре да се задушават такива инициативи на гражданите, които искат да защитят лицата, лица, които дори не са представени в парламента. Много често слушаме само политическите партии, а хората не ги чуваме. Thank you, Chair. And, and thank you to uh, Mr. O'Flaherty for his uh, uh, wide... Um, um... Благодаря на господин Флахарти за неговата обстойна презентация. На първо място въпросът на колегата Бони. Обектите на данни, които не са наясно със своите права. И дали е даденост действително достоверността на данните в цялата система. Това са много обосновани въпроси но как можем да ги обвържем тях с приложението на регламента за защита на данните? Това ще е важен момент за вас, особено за запознатостта с нашите права. Това би следвало да бъде едно подобрение. Нека ви похваля за темата на форма за основните права, принадлежността. За мен това е един а, добър начин да се обхване с думи един проблем, който съществува в много от нашите държави с идентичността. Да речем в моята държава, а, често битува разбирането, че човек може да има само една единствена идентичност, да речем, националната си идентичност. А все повече виждаме в глобализирания свят и Европейския съюз дори все повече националности. Хората разглеждат себе си в няколко идентичности. Някои от тях нямат нищо общо с националността, може би с социопола или сексуалната ориентация така че това е а, добър начин да гледаме на нещата, за да може да се противопоставим на този наратив, който непрекъснато поставя под въпрос лоялността на хората, тъй като лоялността явно е нещо много тесноградо в а, момента. Вие говорихте за информационната система за основните права. Има някаква бета версия която бихме могли да пробваме. Защото, доколкото разбирам, може да се търси и по тема, не само по държава. Защото в момента разбирам, че не можете да правите а, конкретни за държавите членки доклади или анализи, но имате данните и също така има връзки към други, държа, към други органи, да речем тези на ООН. Това би било наистина от полза. А, аз а, в, за Унгария се интересувам и би било полезно наистина и за Поша за в бъдеще бъдеще. Така че има ли някаква бета версия, която можем да пробваме? И накрая, господин председател, само да задам въпроса за многогодишната финансова рамка. Вие казахте няколко неща за агенцията и нейното функциониране и подчертахте факта, че нямате достатъчно ресурси. Мисля, че тази част трябва да бъде разрешена в този дебат, но тук също така а, възниква въпроса, добре ли финансираме основните права? Имате ли доклад или някакъв анализ, който може да ни помогне в последния етап на тези преговори? Благодаря, Джудит. Колеги, нека да а, помоля само още двама оратори да чуем и след това да дадем на Майкъл думата да отговори за да може след това да преминем към гласуването. А, така че още двама души, които ще зададат въпроси и след това Майкъл. Следва колегата Сесил. Благодаря, Клод. Благодаря на директора Офларти за неговото представяне. Имам един конкретен въпрос. Първо искам да ви благодаря за доклада 2018-2020. Много интересен и много обективен доклад. Темите, които ме интересуват, са иммиграция и убежище, дискриминацията, расизма. И за тях е нужен холистичен подход за управлението им. Всеки сектор, всеки поглед към тези теми особено при масовите феномени, не бива да бъде забравен. Сега нещо, което трябва да привлече по-голямо внимание. Преди няколко дни в Италия, в Мачерата, един господин излиза на улицата, започва да стреля, шест човека удря, оцелва и се опитва да ги убие. Стреля по черни хора, не е изолиран този инцидент. Няколко дни преди това имаше декларации на лица, които започват вече да говорят за върховенството на бялата раса. От години говоря тук, че в дневния ред трябва да се включи афрофобията. Във вашия доклад не се говори за афрофобия. Така че ценя усилията ви за борбата за хората срещу хората, които ненавиждат ромите и така нататък, но ще приемате ли, че имат такава дискриминация срещу хората с африкански происход, което наричам афрофобия? Не може хората да излязат дори на улицата и да стрелят по да бъде стреляно по тях. Случи се преди малко по-малко от месец, имаше след това демонстрации и така нататък. Борбата срещу афрофобията трябва да е много силна. И не може да го отдаваме само на дискриминация, защото там има особени характеристики на омраза срещу хора с черна кожа от африкански происход. Затова говоря и за върховенството на бялата раса. Това е нещо специфично. Трябва да признаем тази специфична форма на расизъм и само тогава ще има преки стратегии за координиране на усилията за приобщаване, конкретни препоръки към държавите членки – затова смятам, че приноса на вашата агенция ще бъде огромен, особено при събирането на данни и даването на конкретни идеи към Европейската комисия, за да има признаване на този вид расизъм. И накрая, за правата на човека, трябва да се създаде Европейски фонд за правата на човека и демокрацията. Благодаря. Благодаря. Сесил, знам, че афрофобията е част от работата на агенцията и Майкъл ще говори по-късно. И накрая Ана Гомес. Напълно съм съгласна с това, което каза Сесил за афрофобията, особено с оглед на този ужасен а, акт, който а, се е случил в мачерата. Разбира се обаче, проблема не е само италянски, той е по-голям проблем и става все по-лош. Но благодаря за доклада. Той е много подробен. Напълно съм съгласна с това, което вие казахте, че агенцията няма достатъчно ресурси за всичко и въпреки това вие вършите една чудесна работа. Особено а, ме заинтригува това, което докладвате в областта на миграцията. Не само работата в горещите точки, но миграцията като цяло и трудностите, които вие срещахте, а, срещате при предоставяне на убежище. Миналата седмица посетих Иран с делегацията за външни работи на този парламент и наистина ме беше срам, когато говорим често за Иран толкова нега негативни, по такъв а, а, негативен начин. А, Иран, който е с 80 милиона души население, е приютил 3 милиона и предоставя образование за всички, не само децата, но и възрастните, защото повечето бежанци са всъщност от афгански происход. Здравеопазване и всичко. Направо наистина трябва да се посрамим тук в Европейския съюз за това, което вършим. И тази сутрин чух премиера Орбан, който каза, че е против миграцията. Просто на нищо не прилича това. Но наистина показателно отношение. Искам конкретно да ви задам въпроса. Вие се а, грижите за това, което се случва тук в Европейския съюз. Но имаме някои отговорности, които държавите членки всъщност аутсорсват. По-конкретно в Либия плащат с пари на европейския данкоплатец, и обучават хора, които всъщност задържат, измъчват други хора в съседни държави, хора, които се опитват да стигнат до Европа. Искам да ви попитам още веднъж. Имате ли, имахте ли възможност да видите какво се прави за обучение на обучителите за тези места? И накрая искам да ви кажа, подкрепям ви в искането за повече правомощие за това да се види какво се случва в областта на полицейското и съдебно сътрудничество. Но тук не става въпрос само за една държава. Но има една държава, където наистина а, ужасни неща се случват. Беше убита една журналистка, тази държава е Малта. Това е държава, в която виждаме трудности за това как а, действа съдебната система и полицейската система, където видимо един принос от страна на вашата агенция би бил много важен. Така че ми се иска да коментирате това. Има и други аспекти, но в този конкретен случай е, такъв принос е изключително е, важен. Майкъл, сега за отговори. Благодаря. Благодаря на комисията ви за тези изключително а, ясни въпроси. Директно към отговорите. Госпожа Кониче, вие зададахте редица въпроси Що се отнася до децата и интернет и най-общо за това как а, ние пазим а, човешките права в интернет, със радост ще информирам вашата комисия, че агенцията започва нов проект тази година за човешките права и алгоритмите. Преди да се задълбочим в тази област, трябва да разгледаме чисто техническата част от гледна точка на човешките права технологията блокчейн и приложението на човешките права в това отношение. Също така завършваме един проект за медийните познания за деца и възрастни, за това как могат по-добре да са наясно всъщност какво четат в интернет. Що се отнася до грижата за непълнолетните в рамките на Евродак, с радост припомням, че агенцията подготви едно становище конкретно по тази тема към парламента на 20 3 декември 2016 и в това становище много поступ поетапно разгледахме всички предложения за Евродак от тази гледна точка по отношение на непълнолетните и децата, също така за браната, за използване на насилие, за снемане на кръстови, кръстови отпечатъци на дете и всички други подобни елементи. дискриминацията срещу мисиомани. И тук бих а, също а, присъединил и коментара на госпожа Канга за а, хората от африкански происход. Тази година започваме с една, един инструмент, който ще направи така, че профилирането на полицейско равнище да бъде в съответствие с човешките права. Днес а, дори машини извършват тази дейност, а не човек, а, а не, не се извършват хора. А, господин Бони подготвяме доклад по антисемитизъм. Всъщност, извинявайте, едно ново проучване по тази тема ще бъде завършено тази година и ще бъде публикуван резултата през декември 2018 година и това ще ви помогне в оценката на антисемитизма. Господин Бони пита дали сме взели предвид въздействието а, върху гражданите а, на негативните аспекти, свързани с върховенството на закона. А, всичко това, което а, правим с а, тези съдебни органи, е именно в тази посока, за да може да се ползва от вас. Приветстваме предложението на господин Бони, парламента да разгледа отново нашите становища редовно. Аз ще се радвам да участвам в подобно подобно усилие и ще се радвам и комисията да го направи, да речем, по отношение за финансирането. Господин Дюрек, благодаря за казаното от вас. Това, което мога да добавя е, че наистина има въпроси, е, свързани с семейството и други въпроси като аборта, които не са обект на европейското законодателство, така че не са и част от нашата работа. Госпожо Сарджентини, е, биометричните данни, доклада през април, ще разгледа практиката до момента и не става въпрос толкова за е, недобро законодателство, колкото за недобро приложение. И ще продължим да имаме неправилно предложение дори и след е, влизането в сила на регламента за защита на личните данни, но това е нещо, с което ще трябва да се справим. Ще публикуваме ръководство за а, е, професионалистите за защита на данните а, през май, заедно с влизането в сила на регламента. Форума, да, наистина нашата разбиране за принадлежността е същото като вашето. Това ще информира наистина разнообразието на форума и всичките му проекти по въпроса за липсата на ресурси. Да, ще се обърнем към вас като членове на Европейския парламент за това какви различни нови идеи може да се предложат в това отношение. Госпожа Канге, радвам се да ви информирам, че на 28 ноември ще публикуваме доклад с заглавието Да си чернокош в Европейския съюз. И ще се концентрираме именно върху опита и преживяванията на хората от Северна Африка, така че за това как те са живели в Европейския съюз и техните наследници. Също така ще разгледаме това, което се случва в европейските посолства извън Европейския съюз, тъй като там се събират данни също. Разгледали сме и списъка за безопасни а, държави за връщане, но всъщност а, държавите, които вие споменахте, всъщност не са, а, не са част от нашата работа. Благодаря за казаното за, Марта, за Малта. Със сигурност ще го проследим от тук нататък. Благодаря, Майкъл. Благодаря, че толкова бързо говори. Е, има гласуване, така че няма формално да благодаря много. Само ще ти благодаря на теб и агенцията за усилената работа. Важно е нашите депутати да контактуват с агенцията. Господин Бони също говори за използването на материали. Wanting in the future и това, което искате в бъдеще. Благодаря много, но това е нещо, което тече и по-настоящем и искаме да укрепим контактите си. Благодаря отново, благодаря за доклада, благодаря на вас и на служителите. И така, колеги, нека да гласуваме. Ако сте готови, моля, заемете местата си. We, um, So we have the opinion on the annual report 20... Така, годишен доклад 2016 относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, борба с измамите. Барбара Кудрицка. Барбара, искаш ли думата? Please, For one minute. <laughs> yeah. Yeah, we have uh, only five compromises. Пет компромиса. Препоръчвам да гласувате за компромисите и защо за целия доклад. Благодаря на докладчиците в Сянка и техните съветници за отличното сътрудничество. Благодаря. Благодаря ти, Барбара. Благодаря. I can underline both. Мога да подчертая и, че това е така. Благодаря. Благодаря, Барбара. Всички ли са готови? И така, компромис едно. Моля, гласувайте. Closed. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10 и 11. Идентични. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 12 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 22. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Не, извинете, четвърти компромис. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И накрая гласуваме по целия доклад. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 39 за, 8 против, 3 въздържали се. Поздравления на госпожа Кодрицка. И това е края на електронното гласуване. Mr. Radev. Um, colleagues, I, I tend to proceed to the next item. So... Колеги, мисля да преминем към следващата точка от дневния ред. Моля да напуснете залата по-тихо. Thanks. Leave quietly if you can. Thank you. Ако това е възможно. Следващата точка, колеги, е 10-та, 11-та до 15-та всъщност. Не, до 14-та. Споразумение между Европейския съюз и Барбадос за изменение на споразумението между Европейската общност и Барбадос за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване. След това Маврици, Сейн Китс, Антигуа Барбуда. Започваме с господин Павел. Thank you, Mr. Chair. Dear colleagues, благодаря. Като докладчик на препоръките, свързани с предложението за решението на съвета за споразумение за, прем... за отмяна на визови режим за краткосрочно пребиваване, бих искал да започна с основните промени, предложени от Европейската комисия. Първо, продължителността на пребиваването. Споразумението между Съюза и тези шест държави дава възможност за пребиваване на европейски граждани и граждани тези шест страни, когато пътуват в съответната а, страна за период от 90 дни в рамките на 180, а не 3 месеца в рамките на 6 месеца от първото влизане. Новото определение се прилага към а, новото споразумение, към Бахамите, също така за такъв безвизов режим за кратко пребиваване. След това думата общност се замества с Съюз. След влизането сила на Лисабонския договор, 1 декември 2009 година, Европейския съюз придобива консолидирана правоспособност. Правосубектност. Тук са включени всички лица а, с, с специални обикновени паспорти, като пътуват за всякакви цели, с изключение на заплатена дейност, която искат да извършат. Тези споразумения за краткосрочно пребиваване всъщност показват задълбочаването на отношенията между тези шест страна и Европейския съюз. Политическия диалог с различните страни от Африка, Карибите и Тихия океан се увеличава. Това споразумение ще даде възможност да продължим партньорските си отношения в една ясна правно рамка. Махането или отмяната на безвизовия режим за кратки, краткосрочно пребиваване ще засили нашите отношения. Румъния, България, Кипър и Харватия също а, са включени тук. Смятам, че трябва да има съвместна декларация, която да е заедно с споразумението, където се насърчават властите на тези държави да сключат максимално кратки срокове двустранни споразумения с шесте страни за отмяната на визови режим за кратко пребиваване. Що се отнася до графика, 26 февруари изменения, ще имаме заседания, само ако е нужно. Гласуване в комисията вие ще трябва да ни кажете кога и най-вероятно приемането май или юни 2018. Благодаря. Okay, thank you very much, Emilian. And, and just... Благодаря, Емилиан. И си докладчик за 6 препоръки.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 либерализирането на визовия режим. Имам само един коментар. Визови облегчения означава, че е, доста страни трябва да използват системата ЕС, но това не би трябвало да води до нарушения. Не знае защо има две паралелни системи. Хем облегчаване на визовия режим, хем системата ЕС. За Алде и Зелените госпожа Хюсменова. Поздравявам е, господин Павел за е, добрата работа по докладите за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване. Е, по отношение на визовата либерализация спрямо държавите, които е, вече бяха споменати, е, бих искала да изтъкна, че отмяната на визовия режим за краткосрочно пребиваване е важен инструмент, тъй като представлява средство в полза на гражданите, което стимулира и транснационалния международ... междукултурен диалог, разбирателството и усещането за принадлежност към свят без граници – Отбелязвайки всичко това обаче, искам да отправя призив към Европейската комисия, отчитайки значимостта на Европейския парламент като съзаконодател, за повече прозрачност в подготвителната работа по отношение на споразуменията за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване, посредством предоставяне на повече информация, статистика, консултиране на парламента по време на всички фази но особено преди сключването на такива споразумения, а не само постфактум. Благодаря. E Благодаря за АНП, господин Радев. Господин председател, уважаеми колеги, споразуменията за премахване на краткосрочните визи за гражданите на изброените държави са израз на ангажираността на Европейския съюз за економическото и политическото развитие на тези държави. Сега единствено се налага да усъвременяваме споразуменията с оглед на развитието на европейското право. Естествено, че се съгласявам в препоръката на докладчика господин Павел да дадем нашето съгласие за тези споразумения. В същото време обаче искам да призова Европейската комисия да ни представя споразуменията, каквито и да са на време. С други думи, Европейският парламент трябва да даде своето съгласие преди споразуменията да се прилагат или влязат в сила, а не една година по-късно. Това се нарича колегиално сътрудничество между двете институции и се надявам да видим повече такава колегиалност в бъдеще. Другото, на което искам да обърна внимание, че споразуменията отново трябва да бъдат променени, за да вземат под внимание включването на България и Румъния в охвата на системата вход-изход, която беше договорена миналата година и която ще започне да функционира през 2020 година. Надявам се Европейската комисия е започнала вече работа в тази насока. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Няма други докладчици в сянка. Господин Павел, заповядайте. Благодаря. Госпожа Вържия. Не ме ли виждате, господин председател? Хем съм точно срещу вас. Да, присъединявам се към това, което беше казано от всички колеги. След това досие от 2009 година, което ми позволява да имам доста добра представа. По принцип ние сме като група за либерализацията на визовите е, режими е, този смисъл, както и либералите. Но искам да подчертая факта, че тази политика е доста променлива. И като разгледаме тези държави, които са изредени тук, това е показателно. Това са държави, в които либерализацията е по-скоро важна за европейците. Чудесни дестинации за почивки и вакансии и а, по този начин се а, използва тази политика не точно за съвсем а, точно партньорство. Няма да се очудите, господин а, председател, че ще спомена нашите приятели тунизийците, за които е много трудно да започнем преговори, които наистина биха били от полза и за двете страни. Присъединявам се към това, което казаха колегите за прозрачността и необходимостта да се спазват европейските договори по тази тема. Трябва Европейският а, парламент да бъде е, уведомен на време. В същото време госпожа Габриел, която беше докладчик по тези теми за парламента, не веднъж е, е цитирала този въпрос и трябва да продължим да настояваме, защото малко се подиграват като че ли с Европейския парламент е, да, по този начин постфактум да ни уведомяват трябва преди това да бъдем уведомени, преди да бъдат сключени тези споразумения, иначе няма никакъв смисъл. Thank you, Благодаря, Мари Кристин. Емилиан, искаш ли да кажеш нещо? Да, искам да благодаря на докладците в сянка за тяхната работа. Благодаря за сътрудничеството. Очаквам гласуването. Анна, did you want to take the floor? Анна, накратко. Would like to <clears throat> second... Искам да подкрепя Мари Кристин Вержия. Наистина, Това не е просто обикновена ежедневна работа. Тези държави сега са изключително важни в инициативите срещу изпирането на пари, тъй като там това се случва много. Сенкици Невис е държава, която сега е в един голям скандал. свързано с едно дружество, което е много активно в някои държави, включително в моята, особено в Малта, не само в моята. Става дума за една схема за продажба на гражданство на европейски паспорти. Т.е. продава се европейско гражданство за схеми за изпиране на пари. Сенкици Невис е държави, където това дружество, което работи и в Европейския съюз, работи. И сега, пак казвам, огромен проблем имат те там. Заради това, че се използва тази система за големи операции, за изпиране на пари за хора, които се смятат за така наречени световни граждани граждани на света, т.е. много богати хора, които местят огромните си богатства, за да ги крият от данъчните власти и крият, разбира се, постъпленията от а, престъпна дейност. Така че призовавам да се подходим много внимателно. Okay, thank you. So the, thank you all. Благодаря, благодаря на всички. Благодаря на докладчика. Крайен срок за процедурни изменения, за като е процедура за съгласие, 26 февруари, по обяд. Благодаря, колеги. Сега имаме едно предизвикателство пред себе си, тъй като избързахме малко. Следващата точка е планирана за 10.40. Оперативна съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и така нататък. Преработен текст. Нека да проверя дали всички са тук преди да започнем. Докладчика, господин Шкрипек, тук ли е? Okay. Okay, Значи почивка ли да обявя? Да, колеги, ако нямате нищо против, докладчикът все още го няма. Така че, ако можем да направим пауза до 10.40, моля, върнете се в 10.40, ако искате да бъдете тук за 16-та точка за оперативната съвместимост. Благодаря. So suspension till 10.40.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

и така, колеги, значи ще продължим в 11 часа. За, съжалявам за отлагането. Благодаря ви за разбирането. Well, 11 o'clock. Thank you.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 2017 година излезе предложението на комисията за директива. Става дума за преработена директива. Тран е водещата комисия. На 22 юни координаторите на Либе решиха да излязат със становище. Докладчикът е господин Шкрипек. Има ли Ако има въпроси, е, имаме представители от Генерална дирекция МОВ на комисията, така че е, на тях ще бъде отговорено. Давам думата на господин Шкрипек. Ще раз пекне, пани председавица. Chcel би съм poďakovať. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на комисията за предложението, което бе представено. В рамките на преработката на директивата става дума за оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване. Ясно е, мобилността дава нови възможности за бизнеса, особено в областта на транспорта. И това въжи за целия Европейски съюз. Една от целите на преработката на директивата е да се отвори пазара, за електронните системи за пътно таксуване, така че да може те да оперират във всички държави членки. Да може те да функционират с едно, е, едни и същи системи или поне електронните системи да са оперативно съвместими. Ние искаме да дадем възможност на гражданите и на бизнеса единна система – Хубаво е да има едно електронно съоръжение, с което хората да пътуват навсякъде в Европейския съюз и таксите за, за магистралите да се плащат електронно. Това за момента не е практика, но когато това се осъществи, това ще бъде много добре за всички, ще се премахнат бариерите които в момента все още съществуват пред единния пазар. Аз съм се съсредоточил върху неплащането на пътните такси. Това е голям проблем в Съюза. Е, сътрудничеството в момента не функционира както би трябвало да бъде. Информацията на данни трябва да се обменя по-добре. Това ще е възможно, когато се изясни собствеността на превозното средство. Аз подчертавам нуждата от това да се прави разлика между страните, където неплащането на пътни такси е, криминално, е престъпно деяние. В други страни обаче това е административно нарушение – тази разлика трябва да се направи. И това означава, че в тези страни се плаща само глоба, няма наказателно преследване, така че трябва да направим тази разлика между тези две системи. Така или иначе има щети, загуби от неплащането на таксите. В Словакия това са големи загуби. И ако комисията опосредства обмена на дан, данни, тази пролука ще се затвори. Това е изменение, което аз предлагам. Т.е. предлагам мерки в съответствие с общия регламент за опазване на данните, за защита на данните защото ще се обменят лични данни, но тези данни трябва да се използват само в съответния период, само за определените цели, а именно плащането на пътните такси. Това вече въжи за водачи, които карат неразумно, които карат неправомерно, т.е. водачи, които не използват хум... които е, е, карат под въздействието на алкохол или не са закопчани с предпазен колан. Освен това, е, принципът на субсидиарност и пропорционалност трябва да са приложени. Обменът на информация ще поощри плащането на пътни такси. Смятаме, че отговорността трябва да бъде на най-низкото равнище в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност. Не бива да има допълнителна бюрокрация. Системата трябва да е ефективна. Ако искаме да разширим системата, то тогава трябва да включим и таксите за паркиране, т.е. плащането на такси за паркиране. В някои държави членки неплащането на пътни такси е престъпно деяние. В тези държави членки този въпрос трябва да се третира на национално равнище. Искам да благодаря на колегите, особено на колегата Якоб. Е, предложенията, направени от тях, обогатиха доклада. Ако успеем да направим системата по-ефективна, това ще бъде само положително за държавите членки и техните економики. Нека не забравяме, единният пазар дава тази възможност и е честно да наказваме хората, които не спазват правилата. Виждам, че Двама докладчици в сянка присъстват. Един колега иска също да зададе въпрос, господин Шогор. Благодаря. Аз приветствам инициативата на комисията за това законодателството да стане по-ефективно. Що се отнася до оценката на въздействието и защитата на на личното пространство. Искам да приветствам доклада. Той е в унисон с член 60 на договора за функционирането на Европейския съюз. Държавите членки трябва да се задължат за временно съхранение на личните данни. Тук трябва да се спазват принципите на субсидиарност и пропорционалност. Освен това, трябва да се споменат възможностите за националните точки за контакт за даване на съответната информация за неплатените такси. Дефиницията в член 2б казва, че таксите се плащат от физически лица, за които трябва да има съответна информация, т.е пътните да, такси да бъдат изискани от не, неплащащите физически лица. Делегираните актове се дават за 5 години на комисията. Обменът на информация между държавите членки трябва да да е по смисъла на, да се случва по смисъла на директивата за пътна безопасност от 2015 година. Директивата споменава също така, че делегирането на компетенции може да бъде дадена за периоди, ако за, за по-големи периоди от 5 години, ако съветът и парламентът не възразяват. Госпожа Грепини, Благодаря, Бригита. Това е наистина е много важен доклад. Радвам се, че комисията се занимава с този въпрос. Съгласна съм с преждеговорившите колеги, трябва да вземем предвид субсидиарността и пропорционалността. Това трябва да се прави във всеки доклад, но също така трябва да има баланс. Всички потребители трябва да плащат пътните си такси. И в този смисъл имам въпрос. Искам да споделя позицията на групата, която представлявам. Ако Санкциите се различават в държавите членки, то операторите много трудно могат да знаят за това. И така въпросът ми е, как малките оператори ще знаят какво се случва в другите държави членки? Те може да бъдат изненадани от тази разлика в, в е, глобите. В някои държави членки се плащат наистина само глоби, в други обаче грози затвор. Трудно е за операторите да знаят различните правила в държавите членки. Трябва тази модификация за тази цел да постигне своята цел, т.е. да внесе яснота и повече хармонизация в процеса и да не създава допълнителни разходи. Аз съм говорила с предприятията, с бизнеса, и смятам, че може да има добри мерки за избягване на неплащането на таксите. Какво трябва да направим? След консултациите с колегите от моята група ще подам изменение до 26 и се надявам да намерим добър компромис за подобряване на предложението на комисията. Благодаря, не виждам други колеги, които искат да вземат отношение. И сега ще дам думата на комисията да отговори на въпроса на госпожа Грапини, след което може би нашия докладчик ще иска да вземе думата. И така, представители на комисията, господин Шушик има думата. Благодаря. Благодаря за поканата. Може би да кажа две думи за доклада на колегата. Ние смятаме, че защитата на личните данни е много важна за този доклад, за това предложение, за това приветстваме предложенията на парламента, които вървят в посока на укрепване на защитата на личните данни. Две неща искам да спомена тук. Най-напред двойното правно основание за предложението. Това е изключение от правилото, тук фокусът на предложението е върху транспорта и не смятаме, че има нужда от двойно правно основание. Изменение в четвърто. Ние сме съгласни, че трябва да има защита на личните данни, но тук не, не става дума само за оперативната съвместимост, а и за правоприлагането. На въпроса на госпожа Крапини мога да отговоря следното. Не става дума само за пътните такси, когато операторите и бизнесът не знае какви са глобите в отделните държави членки. Ако, погле... ако ударите някого в друга страна, вие не знаете каква е... какво е наказанието. Какво предлагаме ние? предлагаме възможност за идентифициране на правонарушителя. Ние не предлагаме, а и мисля, че не, нямаме и право, по, при, според принципа на субсидиарност, да предлагаме тотална хармонизация на глобите и наказанията. Общото правило е, че че Наказанията трябва да са пропорционални и обезкуражителни. Обезкуражаващи. Не смятам, че трябва да хармонизираме наказанията и глобите в Европейския съюз. Благодаря, господин Шкрипек. Искате ли думата отново? Не. Добре. В такъв случай, просто да ви кажа, крайният срок за измененията е 26 февруари, 12 часа. Моля да ви напомня, това е но, нова версия на директивата. Според правило 104 от процедурния правилник, измененията могат да засягат само белите части на предложението и само тези изменения, които се отнасят до вътрешната логика на текста, могат да бъдат допустими с цел на превода. Е, аргументите не бива да надвишават 500 думи. И така приключваме с тази точка. Не знае дали господин Вайденхолцер иска да вземе думата. Моля. Моля, господин Вайден, Вайденхолцер, вземете мястото си на председателстващ. Good morning. So we are moving on. Добро утро. Продължаваме с дневния ред. Ще говорим за системата 6. Давам думата на господин Коелю. Благодаря. Както знаете, в е, нашата комисия одобрихме позицията на парламента за реформата на системата 6. Ще се спре само на два от трите файла – границите и полицейското сътрудничество. Им... Имахме първата тристранна среща с естонското председателство. Това се случи на 16 ноември. Искам да благодаря на естонското председателство за чудесното сътрудничество по тези досиета. Освен това, имахме в последствие много тристранни срещи на техническо и политическо равнище и от януари работим с българското председателство. Работата е, върви добре до момента. По, е, всички разпоредби сме обработили до момента и вероятно ще завършим първия кръг на дискусията за границите следващата седмица. Това означава, че ще сме минали 60 члена. Имаме огромна работа да свършим, ако трябва да се споразумеем по текста по време още на българското председателство. Надявам се, че съветът и комисията споделят тази цел с парламента. Е, според реформата всички институции трябва да са отворени е, за промяна на статуквото, поне до определена степен. Е, и това се отнася и за парламента. Нека бъда ясен. Аз няма да защитя защитавам по-малко позицията на парламента, за да постигнем споразумение. Надявам се комисията да е добър посредник в процеса. Ние ще сме отворени за компромиси, както винаги. Благодаря, господин Ленарс. Благодаря. Просто искам да добавя нещо към това, което каза Карлос. сигналите за връщане. По този въпрос искам да кажа нещо. По това досие искам да кажа, че работим добре с колегите в тази е, комисия. Имаме силна позиция, изработена в Либе. Това предложение одобрява и разширява Шенгенската информационна система – и прави задължително включването на сигнали за, незаконно, за връщане за, на незаконно пребиваващи граждани на трети държави в системата. Позицията на парламента е налична. Приветстваме предложението. Важно е тези сигнали да бъдат включени в системата, защото става дума за незаконно пребиваващи граждани, граждани, които нямат право на, на, на субсидиарна защита. Позицията на парламента е, че включването на тези сигнали не променя правата на хората, молещи за обежище. Не се накърнява и принципа за невръщане, Естествено и правата на, на заявителите, на бежанците и на децата трябва да се спазват. Е, имахме вече три тристанни срещи, напредъкът е умерен, все още има отворени въпроси. Що се отнася до връщането, когато държава членка отлага връщането или срещу това решение има възражение, тук становищата се, се различават и трябва да видим какви са възможностите за постигане на компромис. Ние смятаме, че трябва да има добра и надежна идентификация когато се вземе решение за връщане. Освен това, подчертава се, че това ще е само възможно, когато има наличните данни. Не може да... Трудно е да се взимат решения дочно, но ние продължаваме да защитаваме нашата позиция за точна идентификация на лицето. Някои неща текат на техническо равнище, например членове 11 и 6 Става дума за статистиката, за дактилоскопичната информация, за консултациите при, при, в случай на, на сигнал – на ответен сигнал. Това са все дискусии, които вървят на техническо равнище. Надяваме се по тях да постигнем напредък. Движим се в правилната посока. Искам да благодаря на колегите за конструктивното сътрудничество и добрия дух, в който работим. Благодаря и на секретарята, Катрин и на другите асистенти и съветници за тяхната работа. Сигурен съм, че ще постигне в крайна сметка добър резултат. Благодаря. А сега докладчиците в сянка имат думата. Благодаря много, господин председател. ШИС е много важна система, която компенсира липсата на вътрешни проверки по границите. Повечето от нас са съгласни с това, че трябва да се разработи а, допълнително шист, за да отговори на новите а, заплахи. Един от елементите, че трябва да се подобри техническата архитектура, така че да се подобри нейната ползваемост и да има непрекъсната а, наличност на системата. Ние сме отворени към каквито и да било решения, които действително решават този проблем, като националните копия трябва да останат на доброволен принцип. В ЕКАРЕ считаме, че външните заплахи и заплахите за сигурността са много важен момент. За това смятаме, че сигнализацията за терористични заплахи е, е, трябва да бъде задължителна. Е, парламента, за съжаление, има по-либерална позиция по отношение на сигурността на нашите граждани подобно. Условията за отправяне на сигнали за неправомерен престой трябва да бъдат на ниво държави членки. Те не трябва да са обвързани с тези строги времеви периоди, свързани с присъдите. задължението да се въвеждат такива сигнали трябва да бъде по-общо. Смятаме, че трябва да се спазват европейските правила, включително когато хората идват на нашите граници и твърдят, че нямат документи за самоличност. Биометричните данни трябва да се използват повече, за да бъде по- надежно идентифицирането на новопрестигащите. Също така търсенето в биометричните данни а, не трябва да е сфера, в която Европейския съюз се бави с приемането на нови инструменти. Що се отнася до категориите данни, необходими за тези сигнализации, всяка категория трябва да бъде внимателно обсъдена, защото твърде много информация означава шум в системата и административен товар. Достъпа до ШИС трябва да е достатъчно широк, за да служи на различните а, различните цели, включително проверки от страна на властите в областта на убежищата. Що се отнася до предложението за връщанията, предложението те да бъдат временно недостъпни, и трябва да се обмисли по-подробно. Дали е възможно и технически, и от техническа гледна точка, дали не е допълнителен административен товар. Предложението да не се въвеждат такива сигнализации всъщност ще подрие целият регламент и а, категориите сигнали а, трябва да са свързани с това, доколко е възможно да бъдат приложени. ЕКАРЕ подкрепя използването на биометрични данни и за това се застъпваме също и за използването на пръстови отпечатъци и отпечатъци от длани в предложението. Достъпа до данни в трети държави е, е задължително предварително условие за една ефективна политика по връщанията. Допълнителните условия за прехвърляне на данни Тоест не трябва да има допълнително условие за прехвърляне на данни, когато основната цел на, на предложението е именно това да стане по-ефективно. И накрая, политическите моменти във връзка с тази, това обсъждане по време на трилога, като екара, ние подкрепяме повечето от тях. Благодаря. Биргит Ципел, for the shadow Госпожа Зибел, за съжаление, нашата колега Мириам Дали не е тук, за това ще изчета нейните бележки. На първо място благодаря на двамата докладчици и техните екипи за обстойната работа, доброто сътрудничество и доброто добрата съвместна работа в последния месец. Нашата група подкрепя преговорите до момента, като търсим по-близък компромис между сигурност и граждански свободи. Все пак обаче задължително парламентът да продължи да настоява на своята позиция по някои ключови въпроси и тук ще се концентрирам на два аспект, върху два аспекта. Връщанията. Не можем да приемем от страна на нашата група да се включат сигнали в системата ШИС за мигранти, които са в процес на а, процедура по ам, успорване на а, тяхното връщане. Ако системата позволява такива възможности, то трябва иммигрантите да могат да ги използват. Но съвета не е съгласен с това. Компромисът, който се предлага е да се а, замрази а, тази идея за сигнализация на връщанията но това дори, не, дори това не е приемливо за съвета. Затова смятам, че трябва да има допълнително обсъждане и докладчикът ще подкрепи в това отношение. По другите досиета са добре вървят преговорите, но има една много фундаментална криза в това досие, когато стане въпрос за това, чии данни трябва да се включат в системата. Комисията предлага всички, които е всеки, който е извършил престъпление с наказание е, от една година задържане е, лишаване от свобода или по-дълъг период трябва да бъде в системата. В този смисъл предложението за оперативната съвместимост на комисията включваше едни 3 години. Нашата група винаги е вярва, че трябва да има 3 години, но все пак можем да, продълж... да подкрепим предложението на комисията и имаше известно движение в това отношение, но в момента предложението на съвета призовава държавите членки да имат възможност сами да решават кой кога ще се включи в системата. Това е не приемливо. По този начин ще се напълни системата с някакви дребни правонарушения, които изобщо не трябва да са в база данни, чиято основна цел е да се борим с организираната тежка престъпност и тероризма. Това е нещо, което нашия, нашата комисия не може да приеме и за това ви призоваваме да го имате преди в бъдещите срещи а, от ресранен характер. Бригит, благодаря. Други желаящи искат ли да вземат отношение? А, няма такива. Докладчикът иска ли да говори? Коелю? Само няколко думи по тази последна част. Съгласен съм с вашата гледна точка. Ще отстояваме позицията на Европейския парламент, но в момента трябва да видим кое искаме да запазим. Що се отнася до използването на сигналите, Реалността е много различна а, в държавите членки и от наша гледна точка е нужна някаква хармонизация, защото иначе ще видим как държавите членки по съвсем различен начин действат с тези сигнали. Разбира се, че това е национално правомощие към момента, но всички степ, стъпки, които можем да предприемем за въвеждане на някакво ниво на хармонизация, биха представлявали напредък. Разбира се, политически трябва да оценим ситуацията, в крайна сметка, дали ще е добър този напредък. Давам си сметка, че трябва да постигнем компромис с съвета и се надявам българското председателство да спомогне това съвета да се откаже от някои от позициите си, за да може да се стигне до компромис с нас. Но вероятно последното решение няма да е толкова силно, колкото искаше парламента в началото. Няма да е толкова лесно, колкото му се иска на съвета сега. Да видим докъде ще стигнат преговорите и какъв ще е окончателният компромис. Благодаря много. Благодаря, Карлос. Изчерпахме тази точка от дневния ред. Сега ви каня да се присъедините към общото ни заседание с а, Трябва да се преместим сега в зала 3Е2. Благодаря. This was the